I think, we, ought to start. There, are some transport problems today. Uh, Днес има някои проблеми с предвижването, така че ще започнем. Първо, проекта за дневен ред. Мога ли да заключа, че е прият? Да, благодаря ви. Одобрение на протокола от заседанието 28 ноември тази година. Протоколът ви е предоставен. Не сме уведомени за възражения. Благодаря много. Приемам протокола за одобрен. Мисля, както обикновено, сега да направя съобщенията на председателя, когато гласуваме. Четвърта точка – диалог по управличните въпроси с господин Марио Драго, председател на ЕЦБ ще протече в обичайния порядък. Ще чуем една изказване от господин Марио Драги, след това 5 минути въпроси и отговори. Ако 5 минути задавате въпроса, нямате време за отговор. Ако бързо го зададете, е, при положение, че може да се впише в 5 минути, ще има отговор. Това е процедурата. Радвам се, Марио, че пак си сред нас. Имаш думата. Благодаря, Шаран. Госпожо председател, почитаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси. За мен е удоволствие да говоря отново пред вашата комисия в толкова решителен момент. Следващите няколко дни и до края на законодателния мандат на този парламент ние ще демонстрираме дали можем да направим още една важна крачка към изграждането на банковия съюз. Надявам се, че вашата институция ще изиграе своята решаваща и градивна роля, за да може да се осъществи това наистина европейско измерение. През миналата година по същото време също разглеждахме въпросите, свързани с единия надзорен механизъм. След като бъде назначена от съвета, Даниел Нюи ще заеме поста председател на надзорния съвет от 1 януари 2014 година и тя ще бъде основния ви събеседник по въпросите на единият механизъм за надзор. А Днес ще поясня на скорошните политически решения в областта на монетарната политика, както и напредъка в подготовката на ЕНМ. От срещата ни през септември се потвърдиха оценките на ЕЦБ за това, че натиска върху цените остава слаб в средносрочен план. Економическото възстановяване все още е доста а, слабо. Реалният БВП нараства от юли до септември с 0,1% за в сравнение с, предно, с същото месече на предната година, след 0,3% на ръст във второто полугодие според показателите за доверие на базата на проучванията. През ноември има един умерен растеж. Същевременно безработицата остава висока. А необходимите корекции в балансовите отчети на финансовите и нефинансовите отрасли продължават да висят като тежест върху економическата дейност. С поглед напред можем да кажем, че възстановяването върви бавно. Това се дължи на известното подобряване на вътрешното търсене, подкрепено с, от нашата монетарна политика. Освен това, подобряването на, на финансовите пазари и намаляването на несигурността постепенно се превръщат в фактори на реалната економика. Не на последно място, фискалната консолидация засили доверието на финансовите пазари в устойчивостта на еврозоната. Това трябва да се отрази положително на възстановяването. И все пак рисковете по отношение на прогнозите продължават да сочат евентуален спад. Основно те се свързват с несигурното развитие на глобалните парични финансови пазари. Повишените цени на борсовите стоки, по-слабото по-слабото от очакваното вътрешно търсене и нарастването на експорта а, биха могли да се отрежат, а, да се отрежат отрицателно. А, годишната инфлация по ХИСП нараства през ноември с 0,9% и след неочакваният силен срив през октомври спада до 0,7. Можем да станем свидетели на дълъг период ниска инфлация, след което постепенно да се премине към по-високи нива, които са под 2%, но близо до тази стойност. Това отразява скромният темп на възстановяване и фактът, че очакванията за средносрочната и дългосрочната инфлация продължават да се свързват с нивата на ценова стабилност монетарната динамика, както и динамиката в кредитирането, е доста скромна. Годишните темпове на растеж на кредитите, предоставени на частния сектор, се стабилизират на отрицателни нива а слабата динамика на кредитирането продължава да отразява първично а, то положение на бизнес цикъла, кредитния риск и м, на а, пренастройването на финансовия и нефинансов сектор. Позволете сега да се спра на някои от неодавнашните решения в областта на монетарната политика. През юли тази година въведохме насоки, за които да пояснят насоките, в които ще се развие нашата парична политика, предвид на изключително несигурната среда. Заявихме, че очакваме основните лихвени проценти да останат на сегашните си нива или да спаднат и то в един продължителен период от време. Това ще зависи от общата не много а, амбициозна перспектива по отношение на инфлацията в средносрочен план, както обясних. Съгласно нашите насоки, ние взехме решение да намалим основните лихвени нива на ЕЦБ, които бяха намалени с, а, от 25 базисни пункта на 0,25% за рефинансиращи операции и процентът на депозитите остава непроменен на 0%. Насоките ни остават в сила. Очакваме основните лихвени проценти на ЕЦБ да останат на ниски нива и монетарната политика ще остане а, по същия начин отворена към а, развитието на нещата, както е била до сега. Това има е, пряка връзка с ценовата стабилност. Ценовата стабилност и в двете посоки. А, съкръщенията на лихвите се предават по-бавно и по-неравномерно в различните европейски страни поради фрагментацията на финансовите пазари. За да решим този проблем. През изминалите няколко години ние прилагаме нестандартни мерки. Целта им беше и продължава да бъде повишаване на ефективността на трансмирията на трансмисията на съкрещенията на ОЛП на ЕЦБ, а, за да могат те да достигнат до домакинствата и бизнеса в, евро, в еврозоната. За това през ноември взехме решение да продължим да осъществяваме всичките си операции по рефинансиране а, по, като процедури, търгови процедури на фиксиран лихвен процент с пълно разпределение на заявките най-малко до юли 2015 година. По този начин на, спомогнахме да се облегчи а, товарът, а, който а, изпитват банките по отношение на това, че не са склонни да акредитират а, домакинствата и фирмите. Преди две години ние оказахме финансова подкрепа на банките в еврозоната чрез две дългосрочни операции за рефинансиране тъй като ситуацията на банките се подобри, а, банките тази година решиха да а, възстановят около 40% от неразплатените средства. Съответно, а, прекомерната ликвидност а, на овернайт паричните пазари а, постепенно се нам, намали. Ние имаме готовност да обмислим всички налични инструменти, които можем да приложим. А както обикновено, необходимо е време, докато политическите решения се отразят реално на економиката. Решенията ни от ноември за лихвените нива постепенно намират реализация в економиката. Финансовите пазари се ангажираха да спазват изискванията на нашата монетарна политика в продължителни периоди от време. Лихвените нива и доходността на паричните пазари спадат. От друга страна, ние си даваме сметка за рисковете от спад, които могат да бъдат причинени от продължителни периоди на ниска инфлация управителния съвет има готовност и може да предприеме действия по необходимост, както казах неодавна на една пресконференция. Освен това, ние не виждаме знаци, които да подсказват за рискове за финансови им дисбаланси, свързани с ниските лихви. Наблюдаваме все още слаба тенденция в развитието на а, монетарните и кредитните а, а, нива в еврозоната. Въпреки това, ние сме готови да действаме чрез специфични за пазара инструмента, инструменти. за това надзорните механизми, включително ЕНМ, а, са съоръжени с макроекономически инструменти, които сигурен съм могат да се използват при нужда. Сега позволете да ви запозная с най-актуалните събития, свързани с изграждането на единният надзорен механизъм е ЕНМ, които текат с пълна сила. Вътрешната ни подготвителна работа е насочена към това ЕЦБ да може да поеме функциите си на надзорник през ноември 2014 година. Мандатът на ЕЦБ за монетарната политика, насочен към ценовата стабилност, няма да се влияе от съображения и решения, свързани с банковия надзор. Разработени са вътрешни правила, които да гарантират разделянето на функциите на монетарната политика и на надзора. Звената, които ще вземат решение в тези две сфери, са ясно разграничени. Имаме организационната подготовка, която да ограничава потока на информация между двете звена, само доколкото то има необходимост да се знае. Но за да се избегне ненужното дублиране на структурите, а, ние ще а, вземем това предвид а, в процесите на вземане на решения, защото това е економически най-рентабилно. Затова в момента текат назначения на висши и средни управленски нива. Ще бъдат наети и нови служители, когато това е необходимо. Важен елемент е цялостната оценка, която включва анализ на риска с оглед на надзора, преглед на качеството на активите и стрес тестове, които се извършват заедно с Европейският банков орган. Това ще подпомогне възстановяването на сектора, като посочи необходимите корективни мерки и ще засили доверието, като увери всички участници на пазара, че банките са в основата си съвсем здрави и надежни. А, този процес ще бъде завършен след а, като поеме а, надзорническата си функция Европейска централна банка. Банката а, провежда редица срещи в а, Франкфурт с а, банки, които са обект на цялостната оценка и се осигурява обмен на информация. Отговаряме на въпроси. Обяснихме, че ще се радваме банките да започнат да действат още сега в посока на укрепване на балансовите си позиции, включително на неразпределената печалба и емисиите на а, капиталови инструменти. Процесът на а, подбор на а, портфели от активи, които да бъдат обекта на прегледа на качеството на активите започна през ноември. Започна да се събират кон- конкретни данни и очакваме да съобщим основните показатели на прегледа в началото на едната година. Искам да обясня в този контекст как се третират държавните облигации. Прегледа на качеството на активите е преоценка, която ще приложим в контекста на сега действащата регулативна рамка. Не ние променяме тази рамка. Това е глобална дискусия, която следва да се осъществява в контекста на Базелския комитет. И все пак, разбира се, ние ще извършим стрес тестове на редица активи, сред които и държавните облигации, за да гарантираме а, надежността на цялостната оценка, е необходимо ясно да се об определят кои ще бъдат механизмите за крайна защита. А, необходимо е първо да се поеме удара от частните ресурси, след това от националните държавни защитни механизми като крайен а, а, механизъм от европейските механизми. Аз разбирам, че сте достигнали до споразумение с съвета относно директивата за възстановяването и оздравяването на банките. А, за да се повиши а, обаче доверието в банковия съюз е необходимо още една стъпка. А, Именно единият надзорен механизъм се нуждае от единен механизъм за оздравяване за да действат в танден. Затова аз ви призовавам, заедно с съвета, бързо да изградите един стабилен единен механизъм за оздравяване, за който са необходими три основни елемента а, единна система, единен орган и единен фонд. Не бива да създаваме единствен меха... единен механизъм за оздравяване, който да е единен само по име. За това искам да кажа, че е възможно вземането на решенията да стане твърде сложно като процес и финансовите схеми да се окажат неактиви. Надявам се, че Европейския парламент заедно с съвета ще успее да изгради един истински банков съюз. Благодаря за вниманието. Ще се радвам да отговоря на въпросите ви. Thank you very much. Благодаря. Мисля, че парламента споделя вашата позиция, свързана с единия надзорен механизъм. Сега започваме с въпроси от ЕНП. Пабло Залбер има думата. Ти си пръв в моят списък, така или иначе. Благодаря, госпожо председател. Не... Очаквах, че ще трябва да се изкажа пръв. Имам два въпроса, които засягат две отделни теми, но все пак са свързани помежду си. И така, два въпроса. Първият е свързан с малките и средни предприятия. Доволен ли сте? от това какво е въздействието върху малки средни предприятия от мерките предприятия от ЕЦБ. В някои страни със всеки изминал месец малки средни предприятия имат затруднения с получаването на кредити. Какъв дебат се води? по тази тема в ЕЦБ. Какви неконвенционални мерки се предвиждат, да, за да се улесни достъпа а, на малки средни предприятия до кредит, така както а, направи а, Bank of England относно механизма за преструктуриране на банките. Вие казахте, че този механизъм е много силен и буди доверие в себе си но ако се получи обратното, как ще реагирате? Тази седмица има и заседание на ЕКОФИН. Какво очаквате? Благодаря ви. Thank you very much. This, uh, the question... Благодаря. Следващия оратора. Въпросът, който беше зададен за малките и средни предприятия, е въпросът, който се занимаваме през последната година. Нека да кажа, че преди две години пуснахме в действие няколко операции. Това са мерки за справяне с несигурността и за оздравяване на банковата система по онова време. Не сме забравили, че имаше много дълга битка за опазване на активите. Имаше повече от 200 милиарда евро облигации по това време. стоеше въпросът по какъв път ще поемат тези средства в реалната економика. Вие засегнахте, че в някои държави схемите за кредитиране са особени. Има различни системи, в някои се предвижат гаранции, в някои има и ам, осигуряване на срочно финансиране. В други има LTRO, дългосрочно рефинансиране. значи, те представят средства на своите клиенти, като те самите вземат средства от ЕЦБ и използват гаранции. Въпросът е, може ли да направим нещо повече? мислим по въпроса, но трябва да сме наясно с оперативната сложност, която проистича от поддържането на такива схеми в 18, скоро 19 държави членки, които възнамеряват да поддържат такива системи. И така, средствата стигат до реалните економики или се спират само до банките. Не трябва да подценяваме факта, че схемата е много сложна и ние продължаваме да мислим по тази тема. По втория въпрос, вие ме попитахте за това какви са моите очаквания. Това са повечето, повече от очаквания. ЕМН както и механизма за преструктуриране на банките, са много важни за изграждането на банковия съюз и за това как ще бъде възприят пазара. Много е важно да има добро споразумение, което да бъде постигнато в рамките на ЕКОФИН и което да е свързано с механизма за преструктуриране на банките. Сега Елиса Ферера има думата. Благодаря, че сте тук сред нас. Ще говоря на английски, за да упростя нещата. Благодаря, че сте тук сред нас и благодаря за свършената от вас работа. Три кратки въпроса ще задам. Първият е свързан с механизма за преструктуриране на банките. Споделям вашето мнение изцяло и в качеството ми на докладчик. Може ли да гарантирате, че е ЕМН няма а, да предложи един двояк подход на банките? Ако се предв... предвиди такъв подход, отваряме ам, вратичка за една система, която няма да е толкова единна. Сега по отношение на, а, на механизма за преструктуриране на банките. Говореше, се, че ще се предвижва директно рекапитализиране на банките. Системата все още се основава на гаранции от държавите членки. По този начин не се отделя държавния дълг от банковите активи. И така се забавя активирането на економиката или съживяването на економиката чрез банките. вие изисквате нов подход по въпроса, но искам да ви попитам каква е ролята на механизма за преструктуриране на банките. Вие говорите за инвестиции и търсене, но не съм съгласен с вас по отношение на ролята на ЕЦБ в рамките на тройката. ЕЦБ е, поддържа позицията, че трябва да се е, правят економии. Сега е последната стъпка от е, програмата, свързана с корекциите. Какво следва след това в рамките на тройка? Какво ще се предприема? Какви условности са предвидени в този преходен период и какво предвиждате? Благодаря. По първия въпрос няма система, която да обхваща два различни подхода. Ще има надзор от ЕЦБ и от е ЕМН. Разликата между банките има банки, които са в списъка и които не са. Разликата между тях е в прилагането степента на централизация и а, директно докладване към центъра. Системата ще се а, прилага, като гарантира а, равнопоставеност между всички участници. За малките а, банки а, изпълнението ще е свързано и с участието на местните а, органи ще има и ем, наръчник с насоки. Няма двояк подход, както вие казахте. На 15 ноември имаше съвет на ЕКОФИН. Е, има ам, частно финансиране, е, има национални гаранции и ако те не са достатъчни, има инструменти в еврозоната които ще бъдат е, използвани е, при необходимост. По а, обикновените процедури се предоставя финансирането чрез финансовите институции съгласно законодателството на съответната държава членка, така както беше направено в Испания. На второ място, инструментите е, за пряка а, капитализация. Те имат горна граница и могат да бъдат използвани в зависимост от националните процедури. От юни, от юни 2013 година тази това решение беше взето за създаването на ЕМН. По третия въпрос, свързан с данъчните економи. Не трябва да забравяме каква беше ситуацията, когато бяха създадени първите програми ситуация, която беше очертана от голяма несигурност. Имаше спредове по държавни дългове, които бяха с няколко пункта повече, отколкото сега. Може да кажете, че истинската рецесия започнала тогава, така че а, програмите се оформяха през а, този период. И ако видим какво се случи в Португалия преди няколко месеца, програмата ам, беше а, е, несигурна, тъй като имаше някои решения от а, е, е, съдилищата. Така, да кажем, че програмите на тройката не са били добре съставени. Но това няма да е съвсем правилно, като имаме предвид тогавашната ситуация. И сега какво? ЕЦБ казва да не се спира напредъка, който е постигнат от държавите членки да се адаптира данъчната консолидация и да е насочена към постигане на растеж. Фискална консолидация, свързана с повече публични разходи за изграждане на инфраструктура и да има по-низки данъци. И на следващо място да се предприемат структурни реформи, защото само чрез тях може да се постигне растеж и то по устойчив начин. Това, което разбрахме, е, че може да се постигне растеж, но без да има постоянно задлъжняване. Благодаря ви. Благодаря от Алде Луф Клинц. Госпожо председател, аз също бих искал да се върна на положението в някои от страните, които все още изпитват затруднения. Вие, господин Драги, бяхте доста откровен. Що се отнася до необходимостта от по-нататъчни реформи, структурни промени в страни като Италия и Франция, например, но май до сега нищо кой знае какво не е направено. И се питам, нито вие, нито Европейската комисия нямате достатъчно възможност да влияете върху тези страни, за да ги накарате да действат. Единственото, което може да ги принуди да действат е пазара. И както видяхме във връзка с Силвио Берлускони, като се дигнаха изведнъж лихвите, е, той се задейства, верно, е, малко след чулка, но, но все пак. Е, и след това го изгониха, хубаво. Но въпросът ми е такъв. Политиката, която води ЕЦБ, а именно да е, финансира е, ниско лихвено банките, които, което финансиране тези банки в края на кращата използват за придобиване на облигации. Не смятате ли, че това е една безрезултатна политика? Е, това първо. Второ, някой от вашите старши, той, той е млад, млад човек, но, но айде, висши, висши директори, наскоро е, заяви намерението си да напусне поста си. Аз не, не принадлежа към е, неговото политическо семейство, но във всеки случай съм разочарован. Е, човекът бе част, член на вашия екип. Мисля, работихте добре с него и без да правя догадки за причините за е, тази оставка, все пак е, какви според вас биха били последиците от нея? евентуално преразпределяне на е, ресорите между вашите директори. Например, тук моя приятел седнал отляво е, е, много ще се зарадва на това. Един от резултатите, положителни, е, би бил назначаването на жена на мястото на подалия оставка директор. И последно, тук се повдигна на времето въпроса дали Европейската Централна банка не би следвало да публикува протоколи от заседанията на управителния си орган – вие очаквате ли да промените отношението си към този въпрос? Благодаря. Първият ви въпрос е дали политиката на Европейската Централна банка е намалила всъщност стимулите държавите да провеждат реформи. Това е изключително важен въпрос и, както предполагам, разбирате, ние си го задаваме непрекъснато. When we acted, the, uh, I think this is universally acknowledged, the, the... Сега, известно е и е всепризнато, че е, на лице бяха сериозни реденоминационни рискове, което иначе казано означава, че доста е, висок бе скептицизмът е, по отношение възможностите еврото да оцелее. Мисля, че този проблем поне вече е решен. А сега, що се отнася до връзката между пазарните лихвени проценти и тяхната роля на стимул за реформите, хайде да помислим. Смятате ли, че една държава би променила избирателното си законодателство, защото лихвените проценти скочили с няколко пункт? Смятате ли, че една страна ще си промени образователната или съдебната система, защото лихвените проценти са по-високи? Неправдоподобно, според мен. Биха могли наистина някои неща да се променят, които са пряко или тясно свързани с бюджетния процес. Например, бюджетните ограничения вероятно са свързани с лихвените равнища. Но смятате ли, че на трудовото законодателство, например, би се променило заради лихвените проценти? Малко вероятно, според мен. Ние, разбира се, непрекъснато мислим, ние проявяваме максимална чувствителност по отношение на този въпрос. В крайна краища нашата цел е държавите да предприемат структурни реформи, но а, към, към момента, за който вие говорите, на нас ни се стори, че една обща драматична неопределеност в еврозоната, каквато цареше тогава, би взела връх над всякакви други съображения. И, и, и оттам нататък е ясно. Устойчив растеж без реформа няма. И определено стотина базисни пункта или е, един процентен пункт е, промяна на ликвените проценти едва ли би довел до устойчива структурна реформа. Сега, оставката на Йорга е, е, е огромна загуба, наистина, за, за съвета, за управителния съвет и лично за мен. Вие казвахте, казахте, добре сме работили заедно, аз бих могъл да кажа и повече от това. Много, много и много добре работихме е, заедно. Е, работили сме заедно повече от 15 години на, в, в, в е, различни конфигурации и приносът му към е, работата на управителния съвет на ЕЦБ е, е безценен. И ние му желаем успех, разбира се, но, но той определено е, и много и много ще ни липсва. Единственото, което мога да кажа за сега е, че неговият приемник на поста ще бъде назначен максимално бързо. Определено се нуждаем от бърза реакция на съвета, т.е. На, на Европейския съюз и, и на парламент управителният съвет на банката трябва да е в пълния си състав, имайки предвид огромната натовареност в, в днешно време, както по отношение на общата политика на банката, така и, и по отношение на е, елементите за изграждането на банковия съюз. Йорг е, беше всъщност човекът, е, който подхвана разговора за публикуването на протоколите. Някои е, членове на съвета, включително и аз, е, взимаме много при сърце този въпрос, но е, но той не е лек. Ем, по-сложна е работата, отколкото изглежда на пръв поглед. От една страна трябва да търсим максимална прозрачност. Впрочем, ЕЦБ е много по-прозрачна от централните банки на държавите членки, но от друга страна е, трябва да се стараем за националната независимост на различните членове на управителния съвет. Т.е. Да, да не ги е, поставяме под национален натиск е, и на заседанията на съвета да гласуват е, в интерес на, на своята национална принадлежност, а не на еврозоната като цяло. Благодаря. Европейски консерватори и реформисти, Питер Ван Дален. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса към господин Драги. Първо, всяка страна в еврозоната знае, че трябва да намали е, задлъжнялостта си. Това се и прави и в държавния, и в частния сектор. Е, което обаче поражда риск от дефлация. И значи въпросът ми е до какви инструменти би прибегнала Европейската Централна банка, за да възпре по-нататъчно задълбочаване на дефлационната тенденция. Е, имайки предвид, че централният ликвен процент е близо нула. И предполагам, че ще предприемете някои неконвенционални мерки, особено по отношение на облигациите тъй, че от кои е, е, страни ще започнете да купувате облигации в такъв случай. На второ място Дершпигел в е, Германия наскоро публикува статия за девалвирането от страна на Европейската централна банка на нулевите държавни облигации на Италия – Е, тези облигации са е, независимо оценени от ДБРС, рейтингова агенция. Обаче тази рейтингова агенция отдавна не се е занимавала с оценка на такива облигации. И питам се аз как, е, на какво основание Европейска Централна банка даде такава висока оценка на тези нулеви с, с, с, с нулев купон и италиански е, облигации, при положение, че самата рейтингова агенция, специализираща в, в, в е, този отрасъл, признава, че не е особено сигурна. А, и и а, опасявам се, че Европейска централна банка не бе достатъчно ясна в коментара си пред Шпигел. Е, на втория ви въпрос веднага искам да отговоря. Никакви особени мерки не са вземани по отношение на Италия или която и да било друга страна. Бяха приложени правилата на Европейската централна банка и толкова. А по първия въпрос за дефлацията ние не съзираме дефлация в, в смисъл на това спираловидно падане на цените, което се самозадвижва от дефлационните очаквания на потребителите, т.е. всички очакват цените да падат и, и те, както поначало е характерно за пазара, падат. Няма, нямаме такова положение, примерно в, в суровинния отрасъл. Е, е, нищо аналогично на онова, което става в Япония. Впрочем, често се задава този въпрос. Като Япония ли сме? А разлики има. И е по същество средно до дългосрочните инфлационни очаквания са е, твърдо закотвени, както се казва, в еврозоната, не както бе в Япония през 90-те години. И на второ място, е, парично-политическия стимул в Европа бе много по-силен, отколкото на времето в Япония. И на трето място, честно казано, положението на банките и на частния сектор в Япония е, след е, инфлационното разрастване на цените на недвижимите имоти е, в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век, бе далеч по-лошо, отколкото в аналогичната ситуация в Европа. И на четвърто място, ние много рано започваме с преглед на качеството на активите и с изпитанията за якост на, на банките. Тоест, предпазните мерки се вземат много по-рано, за разлика от Япония. Поначало паричната политика, за да има фактическо въздействие върху цените и продукцията, трябва се нуждае от трансмисия. И е известно. Една парична политика се предава на реалната економика с известен лак. Продължителността на този лак зависи от доброто здраве на банковата система. Колкото по-здрава е банковата система, толкова по- добре би могла да играе тя ролята си на трансмисия и толкова по-бързо. И тук в това отношение имаме разлика с Япония. И според мен прегледа на активите ще е, ускори е, този трансмисион, трансмисионен механизъм. Освен това имаме, е, разбира се, много инструменти да се справим с дефлацията. Според нас няма риск от дефлация обаче в момента. Но ние определено добре си даваме сметка, че един нисък темп на инфлация, далеч под 2% за дълъг период, поражда наистина сериозен нисходящ риск, т.е. риск от дефлация. Това, това го знаем и сме готови да действаме при нужда. Господин Гиголт от Зелените. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл отново, господин Драги. Първо, това, че господин Размусен напуска съвета, е, означава, че ще изгубите и един е, изчезващ животински вид, тъй да се изразим в Германия. А, човек, е, който отстоява пред германското обществено мнение политиката на Европейска централна банка и дори въпреки неговите усилия, общественото мнение в Германия не гледа с добро око на ЕЦБ. Как ще попълните, значи, тази празнота? много трудно ще се намери високо квалифицирана и при това жена, германски гражданин, е, която да попълни тази празнота. Ами, не знам какво, ще, какво може да предложите. Е, това бе отговор на реплика, зададена без микрофон. Сега, по отношение на е, единия надзорен механизъм, бихте ли могли да бъдете по-конкретен? В кои отношения сега приети от е, съвета на Европейския съюз текст не съответства е, на вашата представа за един наистина европейски и ефикасен инструмент? Уви, само 5 минути има господин Драги да, да, да отговори на такъв обширен въпрос, казва председателката. Както казах, е, <clears throat> всички ние и аз лично е, много съжаляваме, че господин Расмусен е, напуска банката. По отношение облика на ЕЦБ в Германия, какво да кажа? Ние провеждаме парична политика <clears throat> за цялата еврозона. И според нас интервенционните е, мерки на банката са широко признати като ефикасни в световен мащаб. Съжалявам, че в Германия не мислят така, но светът е на наша страна. И сега, аз е, разбира се, бих желал е, приемничката на господин Размусен да има всички негови и още повече качества свои, е, в зависимост от това, разбира се, прочем, дали той или тя, е, не, не е далеч сигурно, е, че това ще бъде жена, ще, ще, ще бъдат приложени, така да се изразим. Не аз избирам, разбира се, приемник, съветът. Съветът много добре знае, че човека трябва да бъде високо компетентен и да бъде намерен скоро. Това е важното. Знаем, че самата процедура е продължителна на няколко етапа и колкото по-скоро, толкова по-добре. Да, да, да може съветът на банката да заработи отново в пълен състав е, е, с лице е, обърнат към множеството предизвикателства, които ни очакват още. Що се отнася до единния надзорен механизъм? Е, поначало концепцията е, е, да има един надзорен орган и един фонд е споделена от ЕЦБ. Така че от тази гледна точка нямаме разногласия с съвета на министрите. ние бихме искали двете фази на процеса обаче да бъдат ясно разграничени – а именно оценката от страна на надзорния орган, стигаща до констатацията, че дадена банка е в тежко състояние, следва да бъде категорично разграничена като фаза от корективните мерки. По-настоящем има известно приплитане на отговорностите. Нали? Значи трябва да има разлика между надзорния механизъм и механизма за реорганизация. А, а сега сякаш последният има известна дума, е, може да, да, да упражнява известно влияние върху оценката. Сега, разбира се, всеки реорганизационен орган, който дава парите, е, е заинтересован на кого да ги даде. Но, но не бива да се стига до стълкновение на интереси. Още повече, че мерките трябва да бъдат взети мигновено. Няма а, а, а, случай, в който надзорният орган да е заявил, че дадена банкова институция е, тъй да се каже, нежизнеспособна е и последващите нейни операции да не са попаднали в рисковата зона на оспорване по линия на законодателството за несъстоятелността и, и, и така нататък. И значи, независимо от механизма, какъвто и да е той, в детайлите си, той трябва да е ефикасен. А, знаете, не може стотици души да участват в оценката на това дали една банка е жизнеспособна или не и така да, да, да, информацията да изтича. Това е недопустимо. Нашата основна грижа е механизма да бъде жизнеспособен, самия той. Следващият въпрос. Благодаря, госпожо председател. Аз, е, разбира се, е, говоря от гледната точка на Гърция, но, но мисля въпросът е, ми е от интерес за, за цяла Европа. Политиката на ограничения, наложена от така наречената тройка, е крайно, крайно тежка, крайно строга за Гърция. ЕЦБ е част от тази тройка. Трудовите доходи паднаха с 50% в Гърция. Е, промишленото производство падна с 5%, 30% безработица, е, е, лихвения процент на, на, на ЕЦБ пада, а при това 60% от гръцките предприятия са намалили своите капиталовложения. Едва едва 25% от търговските дружества са в добра ликвидност от което следва, че е, капиталите изтичат от Гърция, е, промишленият капитал си отива от Гърция, за да оцелее, за да търси един по-платежоспособен пазар. И е, движението е от юг на север. И то е много, все, все по-активно. Тук преди малко бе зададен а, а, въпрос а, за подкрепата на, на МСП програмата за малките и средни предприятия в Гърция се оказа провал. И въпросът ми е вие, как ще осигурите баланса в Европа? Какви мерки ще предприемете, така че да няма това изтичане на инвестиционен капитал към, към север? А, а, в, а в същото време югът да страда от рецесия и безработица. Благодаря. Мисля, че отговорът на вашия въпрос може да бъде само един. Трябва да противодействаме на фрагментацията. И сме постигнали значителен напредък от миналата година е, в противодействието на фрагментацията от към е, ресурсната част. Тоест, е, по-настоящем банките набират ресурсите си на, на цена, е, е, която се основава на риска и т.е. вариране има, но не чак такова широко вариране на цената на банковия ресурс, както преди година, година и половина. И сега, ако сравним а, е, <coughs> диапазона на лихвените проценти по депозити, <coughs> ако го видим, ще видим, че то е горе-долу на нищата от 2007 година. Значи, ако гледаме на, на депозитите, като естествено като банков ресурс, фрагментацията там вече я няма. Разбира се, банките се финансират и по други канали, разбира се, чрез емисии на облигации. В това отношение вече има сериозни разлики е, по цена. От към кредита фрагментацията също все още е на лице. Е, тоест, лихвените проценти по кредитите варират много широко между севера и юга и самите кредитни условия също варират много широко. И в това отношение има известно подобрение, но, но твърде недостатъчно. Аз а, подсказах в стъпителните си думи а, на, на, наблюдава се все пак а, а, а, намаляване на, на, на отрицателните тенденции в, е, в кредит. Въпреки, че е, все още ги има. Е, и аз съм уверен, че с постепенното възстановяване, оживление на економиката, <coughs> постепенно ще изчезнат и някои от тези проблеми. Но две неща са от решаващо значение за намаляване на фрагментацията. Едното е задействането на на единия надзорен механизъм. Нека не забравяме, че една от причините, една от причините за фрагментация е това, че изведнъж <laughs> различните граждани на различните части на еврозоната започнаха да изпитват различни степени на недоверие към банковите институции в еврозоната. И, и, и това недоверие все пак попадаше в рамките на националната територия. С въвеждането на единия надзорен механизъм, това недоверие вече няма да бъде национално обособено и във всеки случай ще може и да се преодолее. И, и, и фактът по-нататък, че имате единна система, която може да реорганизира изпаднали в несъстоятелност банки по абсолютно един и същ начин навсякъде в еврозоната, е, ще допренесе за намаляване на фрагментацията. Значи, с подобряването на економическото състояние, ниския апетит към поемане на рискове, твърде нисък в южната част на Европа, ще <coughs> бъде преодолян. И прочим, такова, такава тенденция на преодоляване наблюдаваме и в самата Гърция. След това вече казах, единия надзор, едината реорганизация, колкото повече се приближаваме към банковия съюз, колкото повече късаме връзката между държавните финанси и банките, толкова по-малко фрагментация, това число инвестиционна, ще има в Европа. Благодаря. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Господин Драги, още веднъж ви благодаря, че е, се явихте пред нашата комисия. Както е, казахте и вие, трябва време, докато политическите решения се приведат действие. Мнозина смята, че Европа бавно реагира на финансовата и економическа криза, от която страдаме вече 5 години. Просто нямахме готовност. А сега трябва да говорим за планиране на решения предвид на хипотетични бъдещи кризи. Същевременно трябва да решаваме и сегашните си проблеми. Знаем, че хората са изморени от прилагането на строгата политика на економик в редица държави членки. И все пак една държава членка дали ще може да излезе от еврозоната. Това са въпроси, които се задават от много места. Франк Нюман, например, бивш заместник министър на финансите на Съединените щати го задава. А, защо се пише за Финландия в този контекст? Аз съм от Финландия, поне за да се прецени дали да се влезе в еврото или не. И аз бих ви попитал, дали е добре е да се направят планове за излизане от еврото, за този път да не сме изненадани какво ще стане с еврозоната, ако някоя държава членка излезе да излезе реши да излезе. А, необходимо е да се участва в дискусията, евентуално да се види как би следвало да се промени политиката. Сега сме в по-добро положение, защото бихме го обсъдили този въпрос без да има непосредствена заплаха от излизане на държава членка от еврозоната. Тоест да го обсъдим без паника. Благодаря. Ще ви отговоря на скратък и по-дълъг отговор. В кратък е, е отговор няма смисъл да се правят план Б при по-драматични ситуации дори а, еврото а, е, не е нещо, от което може да се влиза и да се излиза. Членството е необратимо. Благодаря за аплодисментите от залата. Малко по-дългият отговор а, е, и то е, се отнася до всички държави членки. Дори да изясним анализа, какво би а, спечелил някой, ако излезе, а, този въпрос е ефемерен. Ако държавите могат, искат да излязат от еврозоната, защото мисля, че сами могат да се спасят без структурни реформи, грешат. Ще трябва да направят тези реформи, но сами. А това ще означава, че предвид на ситуацията, тези структурни реформи ще могат да се управляват много по-трудно, отколкото ако си част от еврото. Освен това има и наивни гледни точки. Чувал съм такива. Колко хубаво ще бъде да излезем от еврото и да обесценим националната си а, валута с 40%. Изведнъж така с вълшебна пръчица. Тези експерти какво си мислят, че останалите ще седят и гледат как си сваляте, а, обесценявате валута с 40%? Едва ли. Благодаря. Благодаря. От името на НП Гол Пелч има думата. Благодаря. Госпожо председател, много въпроси сме обсъждали с господин Драги. Аз имам само един въпрос към вас, господин Драги. Единомислен ли е цари, когато наблюдаваме а, действията на ЕЦБ, защото тя е игра, играе важна роля в преодоляването на кризата. Също времено имаше наскоро една конференция, където господин Драги заяви, че в средносрочен план а, стабилността на цените трябва да бъде в а, фокуса на внимание на ЕЦБ. Също времено имаше коментар, че в а, близко бъдеще, дори още сега имаме повече а, затруднения, отколкото в а, а, времената преди кризата. Какво бихте казали за допълнителните инструменти, които биха се а, ползвали от ЕЦБ? Последните макроекономически прогнози, които бяха публикувани в началото на декември на последното заседание е, на Комисията по, по економическата политика, е, казват, че е, инфлацията е ниска под 2% и такава остава съгласно прогнозите в средносрочен план. Сегашният среден план, който използваме, когато правим разчетите за инфлацията, всъщност е над две години. Но за периода до 2015 инфлацията остава под това ниво. Има инфлация, която се дължи на цената на борсовите суровини, на енергията и така нататък. Но смятаме, че възстановяването на економическата активност ще послужи като амортисьор за тези скокове. Те наречената основна инфлация има в пределен процент по-висока от общата инфлацията, защото общата инфлация взима предвид а, основните промени в цените, без тези, които а, в краткосрочен план могат да а, подскачат а, рязко. Но ако погледнем в средносрочен план, нещата виждаме, че инфлацията може да падне още повече. Това не ни харесва, защото това може да крие в себе си няколко проблема. Една от причините, поради които нашите предшественици взеха решение за 2%, т.е. ще трябва да стоиме до, но под 2%, е, че е възможно да се постигна, получат сериозни грешки, ако а, инфлацията падне под 2%. Може да кажем, че а, е, инфлацията е 0,6%, но всъщност поради грешки в отчитането може да се окаже, че сме в е, етап на дефлация. И така, 2% или под 2%, това е ниво, което е, е определено, защото държавите трябва да преизчисляват някои цени. Държави, които са длъжници, трябва да увеличават салдата по текущите сметки, по търговския, по търговския си баланс. И знаем какво става това. Преизчисляват цените на експорта и импорта. Това се прави по-лесно, ако инфлацията ви е близо до 2%, отколкото ако е 0, тъй като има номинална стабилност, която е вътрешно присъща на нивата на заплатите и лихвите. Лихвите, казахме, ще се забавят, ще се запазят не само за рефинансиране, а всички лихвени нива ще останат при сегашните си нулеви нива за значителен период от време. Имаме инструмент за подпомагане на ликвидността, така че нямаме нещо, което да ни изненада в близък план можем да мобилизираме тези инструменти в случай на възникване на по-нататъчни нови рискове. Благодаря. Благодаря Бърнен Оланген от НП. Благодаря, госпожо председател. Три въпроса ще задам към господин Драги. Първият въпрос е свързан с едно интервю, което сте дали за френски вестник, където говорите за реформи. Стои следният въпрос. Дали се стеснява стеснява хвата на задачите, с които се занимава ЕЦБ или се стеснява кръга на вашите правомощия като председател на ЕЦБ. Господин председателю, вие призовахте френският президент и френският министър-председател да проведат реформи. по отношение на едно решение е, за е, според едно решение, според едно решение свързано с Италия и с е, незакупуване на държавен дълг от Италия, се стигна до там, че господин Берлускони трябваше да сдаде своя пост. Може ли да свържете двете ситуации? На следващо място – по отношение на Япония и САЩ. Ако се случи нещо непредвидено, например в САЩ, ако бъдат увеличени лихвите, има ли някакви а, договорки с тях? Дали ЕЦБ ще може да вземе някакво решение? На трето място, съжалявам, че господин Размунсен си отива, но той имаше а, някои различия. А, с вас. Расмусен е, беше е, вторият най-добър приятел на е, председателя на ЕЦБ. Вярно ли е това? Okay. Now I think you let me Добре, ще започна с последния въпрос. Закупата на Йорк е, е наистина сериозна. И що се отнася това как сме се разбирали, продължаваме да се разбираме добре. И също време трябва да кажа, че а, е, заедно с а, е, приятелството върви способността да уважаваш различното мнение. Това е част от нормалните дискусии, които се превеждат в управителния съвет. Иначе щяхме да приличаме на а, съветското, а, съветския <laughs> парламент. Ние не сме такова организация. А, сега по въпроса за а, щатите. Не. Мисля, че ние, ние, централните банкери, а, как да се изразя, доста си пазим независимостта. Вземаме решение относно парища политика съобразно своя мандат. В нашия случай това е ценовата стабилност в средносрочен план. За щатите средносрочния план на ценовата стабилност плюс заетостта. И ние не координираме монетарната политика. Имало е моменти преди много години, когато на моменти се е извършвала такава координация, по-специално по отношение на обменните курсове. Това вече не, обаче не се прави. За ефтините пари. Знаете, от тази гледна точка балансовия отчет на ЕЦБ всъщност се свива много по-бързо, отколкото на друга централна банка в света, взета произволно. И отговорът е доста прост. Ние нямаме програма с държавни облигации, съгласно която да купуваме а, облигации за милиарди а, евро. В Федералния резерв има такава програма, където се предвижда закупуването почти 1 трилион долара годишно, 85 милиарда а, месечно в Япония има такава, в а, а, Обединеното кралство също, но ние нямаме. А, що се отнася до Италия и трябва да кажа, че тези заключения са доста така с голяма приблизителност, но ако някой а, трябва да излезе, а, балансовия отчет се разшири поради извършването на операции с дългосрочно финансиране, а сега банките се издължават и за това балансовото число пада. И ако питате дали това ще се отрази на ливките, не, не би трябвало, защото тази ликвидност е ликвидност, която никога не се превърна в парични средства. Това бе ликвидност, която не се ползва. На практика сега банките си връщат заема. Това е разликата между Европейска централна банка и другите централни банки по света. Също времено ние си даваме ясна сметка за потенциалните рискове от неблагоприятни обрати, предвид на задържането за твърде дълго време на ниски нива на инфлацията. Благодаря. I, I, not... А, извинете, а доколкото разбирам, задавахте въпроса и за националната отговорност. За как... Държавите е, всъщност крайна сметка са а, субектите, които носят крайната отговорност за осъществяването на националните структурни реформи. Има обаче нещо, което е важно и националните правителства не бива да го изпускат из поглед и а, важността му се засилва все повече, колкото повече работим заедно. Дори и след а, кризата това е по-силно. Един а, от а, уроците, които научихме в резултат на кризата е, че нашите а, е, политически а, решения, национални и супранационални, а, се разпространяват като вторични ефекти особено в еврозоната. Така че ние сме обединени от един интерес нашите политики да бъдат съставени така, че от тях да не проистичат отрицателни вторични ефекти за останалите. И структурните реформи не могат да се осъществяват така, така, че липсата им да вреди на другите държави членки. От октомври кредитите е, за домакинствата очевидно се стабилизират. И това е важно. Вие го отбелязахте, нали? За кредитирането. Това е част от структурните реформи. Да се поиска от държавите членки да предприемат такива структурни реформи. Дали вие е имате по-строги изисквания спрямо държави членки на еврозоната. Да, мисля, че е, вие е, говорите за определени е, мерки, предприяти в определени държави членки. В момента сме в една финансова криза и трябва да разглеждаме начини за стабилизиране, за излизане от нея. В Федералният резерв на второ място прилага един вид политика на количествени улеснения. Как това се отразява в, на еврозоната? Um, the, um, impact... Uh, Въздействието на евентуалната неразумна намеса на покупките от страна на Федералния резерв на Съединените щати в, от, на държавни облигации трудно а, може да се анализира и оцени. Не е лесна работа това. Ние обаче имаме приемер. А, опит, на който може да се опрем. През май, ако не греша, беше през май, на пазара а, се усещаше, че във всеки момент може да започне такова бездоговорно боравене. И на финансовите пазари започна масирано прехвърляне на а, облигации. Тези движения се отразиха най-чувствително на новосъздаващите се пазари и доста слабо на европейските пазари, дори и на сегментите, които са от неосновните облигации. Тези движения на финансовите пазари се отразиха най-силно, би казал, на тези 3 до 5 държави, където уязвимостта бе най-висока, а именно с висок държавен дълг, висок държавен бюджетен дефицит или липса, или пък възприятие за липса на структурни реформи ако тези а, съображения не бяха на лице, ние нямаме никакви причини да очакваме неблагоприятни въздействия да, от това а, възприятие, че предстои такава намеса на, на облигационния пазар. Трябва да кажа, че това чувство на облигационните пазари днес е по-слабо, отколкото беше преди няколко а, месеца, така че е, няма а, такава опасност в тази сфера. А що се отнася до това, което можем да направим, винаги трябва да си задаваме въпрос да си сътрудничим. Нашата цел е да поддържаме ценовата стабилност. Ние ще калибрираме своите действия съобразно евентуалните последици от това предвид на общата ни цел ценова стабилност. Благодаря. Sí, y la, y la cuestión de la velocidad, la velocidad de los procesos de reformas en la eurozona скоростта, с която се осъществява структурната реформа в еврозоната и а, рефинансирането от 26 а, не мислите ли, че на 26-те е смятате, че това а, де, върви доста бавно предвид на кредитните пазари? Отговор. А, тук задавате два въпроса. Единият е за това колко време е необходимо Извинявайте, че за първия път не ви отговорих за този фонд. Първо, колко време е нужно, за да може фонда да натрупа размер от 1%? И второ, фондът, макар да не се е капитализирал все още, кога може да започне да действа като реален европейски фонд? А, с по-кратки срокове, всеки може да си направи сметката. Идеята, че ще се финансира фонда за 3 години, като ще се поиска от банковия сектор в толкова кратки срокове да плати сметката за това, може би трябва да се преразгледа, защото не знам точно какви ще са последиците от това, но идеята да имаме фонд, макар да не е съвсем а, завършен, да действа като европейски фонд може да се разглежда в по-кратки планове, защото идеята да имаме в политически план общ фонд е много, много важна. Благодаря, господин председателю. Поздравление тази година, 2013, скоро ще дойде към своя край. И това значи, е, че ще е края на програмата, отнасяща се до Ирландия. Е, ще има ли друга държава, например Португалия, която ще успее да излезе от рамките на тази програма? По тази програма за адаптиране няма ли нужда от преходен период? така че да може да се стигне до пазарите, какви са а, условията, които са необходими за това. И третия въпрос, свързан с банковия съюз. Става въпрос за надзора. Втория въпрос е свързан с тези страни, които имат нужда от преходен период, за да стигнат до пазарите а, и а, какви условия ще бъдат а, поставени на тези държави. Третия ми въпрос е свързан с Банковия съюз и с надзора и а, реорганизирането на а, банките и с гарантирането на а, депозитите. По по отношение на гарантирането на депозити? Не трябва ли да се предприемат допълнителни мерки, за да се спечели доверието на а, клиентите? И в заключение, и може още сега да ви пожелая весело изкарване на коледа и нова година и много успех през 2014 година. И да се надяваме, че още една страна ще успее да излезе от програмата през следващата година. Благодаря. Благодаря. Нека да ви кажа няколко думи за Португалия. Тече десетия преглед на изпълнението на програмата и не мога да кажа нищо предварително, свързано с изпълнението на реформите. До сега резултатите са много окоръжаващи и задоволителни и, и се очаква да се постигнат всички цели, които са поставени в количествено и качествено отношение. БВП расте за второ три месече, дълга намалява, баланса по търговската сметка клони към излишък, доверието се повишава също така и то са стабилни нива. Освен това се работи по намаляване и на дълга, което ще помогне на правителството. Работи се и в посока за постигане на съответствие с заложените реформи. Работи се по консолидиране на мерките. През 2013 година в началото печалбите бяха намалени, тъй като имаше процикличен период в економиката. След това обаче се постигна нарастване на печалбите в банковия сектор. Това е от значение. Казах, че е прекалено рано обаче да се правят някакви прогнози за това кога Португалия ще ще е, може да е, излезе от е, рамките на програмата, защото прегледът се извършва в момента. Относно преходния период, ще има програма, която ще е адаптирана през този конкретен период и ще се види какво ще е въздействието на програмата. Попитахте ме за гарантирането на депозитите. Този въпрос е отложен в смисъл, че продължаваме дискусиите по този въпрос. Но това е тема, която ще бъде обсъждана и в бъдещето. Нека и аз ви пожелая всичко най-добро през следващата година и весело изкарване на празниците. Благодаря Лим Ган, Ван Гог от името на социалистите и демократите. Благодаря. Шарън. Два въпроса. Един е свързан с банковия съюз, другия е свързан с макроекономическите условности. Първо, поздравления и а, от нас искам да кажа, че Банковия съюз почти е изграден. Вие казахте, че има фонд, предназначен за реорганизиране на банките. Това е една много важна стъпка, но за да бъде европейс, извинете, за да бъде банковия съюз изцяло завършен, необходимо и да има законодателство в областта на банковото дело на европейско ниво. Бих искал а, да чуя какво е вашето мнение по нашите предложения, които бяха включени в съответния доклад. Какво смятате за това да има едно общо европейско банково законодателство, което да обхваща практики от всички държави членки? Колегата Ланге ви попита дали е във вашите правомощия да говорите за бюджетни и структурни политики. Е, в журнален Диманш беше публикувано вашето интервю и аз искам да се спра и на тази тема. Господин Клинц вече е, не е тук, но той доста е, строго се изрази по темата. Ем, бяха предприяти мерки за намаляване на данъчното бреме, на трудовия пазар се постигна голяма степен на гъвкавост и сигурност. Структурните реформи са нещо друго. Вие сам го потвърдихте. Има а, е, риск от дефлация в Европа и предвид тази ситуация вие взехте правилните политически решения. Но това достатъчно ли? Вие много добре познавате ам, и, економиката. Спомняте си, пред 20 години комисията на Макиван, Обединеното кралство изрази мнението, че паричната политика е достатъчна, нямаше колективни договори, нямаше минимално възнаграждение. Беше казано, че валутната политика е достатъчна. Смятате ли, че това е така? Тук възниква и въпросът, няма ли противоречие, когато се казва, че е, да, има публични разходи и чрез е, тях се постига ефект на мултипликатора, но не всички са на едно мнение. Казва се, че трябва да има бюджетно консолидиране и публичните разходи да бъдат намалени. I'm sorry? Okay. The, on, on the bank... И така, относно банковия съюз, ние подкрепяме банковия съюз. ЕЦБ винаги е била на негова страна. Относно доклада на Линкина, през 2013 година имахме консултация по този доклад и по-точно през май до края на 2013 година трябва да има законодателно предложение, да има задължително разграничаване в доклада на Ликанен. ЕЦБ смята, че е добре да се разделят рисковите дейности на някои финансови институти институции от тези услуги, които се предоставят на клиентите. Необходимо е да има такова разграничаване, що се отнася до специфичните дейности на банките. Необходимо е да има последователност в действията на европейско ниво. Някои държави и членки ам, отбелязват напред в отношение на предложенията за структурни реформи. Комисията възнамерява да ам, приеме законодателно предложение, свързано с това разграничаване и да се хармонизира рамката на европейско ниво. Това ще стане до края на годината. Има предложение и от групата на високо равнище, която се представя с господин Кане. Дали има ам, съответствие е, в националните законодателства на държавите членки по отношение на това разделение? И вие сте прав. Валутната политика не може е, да постигне всичко. Тя не може да покрие е, грешките на правителствата, свързани с липсата на е, реформи, с липсата на капитал. Паричната политика не може да постигне нещо такова паричната политика е постигнала много и аз повтарям постоянно, че ние сме готови да действаме, но не можем да разрешим проблемите на другите институции. Трябва да има последващи мерки. Относно ем, спецификата свързана с бюджетното консолидиране, както и преди е, казах, не спирайте отбелязания вече е напредък това е отразено и в нашите макроекономически измерения, особено когато говорим за един от основните двигатели на а, економиката и че трябва да има по-малко натиск. Това ще е необходимо през а, и за напред, както беше направено през последните 12-15 месеца. Пазарите реагират много чувствително. Това сме го виждали и преди, така както стана в случая с Португалия. Така че, повтарям пак, не спирайте вече отбелязания напредък. Следващия оратор. На първо място, господин Драги, благодаря за свършената от вас работа през последните години и от свършеното от ЕЦБ като цяло. Е, весели празници на вас. Ще каза нещо за Ирландия. Знаете, че е, бяха положени много усилия в Ирландия, без да има някакви граждански размерици. Бяха увеличени данъци, замръзени пенсиите и възнагражденията. Данъците от недвижими имоти е, покриха до известна степен липсите в банковия сектор. Правителството на Ирландия възнамерява да продължим по този път. Имаме безпредседентни нива на чужди инвестиции в резултат на което бюджетният дефицит вече е под контрол, безработицата намалява, но хората трябва да чуят това. Те трябва да разберат, че нещо трябва да се жертва, за да се постигне друго. Ам, преди коледа е добре да се очертае една картина за ирландския народ, да се види това какво се случва в други страни, да се види какви са дивидентите ам, от тези положени усилия. Какъв ще е подаръка за Ирландия и другите страни, които се консолидират ам, и отбелязват напредък? Благодаря ви. Благодаря. Когато говорим за Ирландия, сте абсолютно прав. Изпълнението на програмата в Ирландия продължава да дава положителни резултати. Програмата ще бъде завършена и приключена с успех. Като гледаме напред, им... трябва да направим една по- пред предпазлива ам, оценка на бюджета за 2014 година, защото и все още има цели, които не са постигнати. 4,8% е съотношението БВП дълг, а, което е което отговаря а, на а, заложените а, цели. Все още обаче са необходими решителни и бързи мерки. Имаше оценка на счетоводните баланси на Ирландия. Не, уч... не ам, няма някаква липса на капитал но има проблеми свързани с активите. Тези проблеми трябва да бъдат отстранени преди да се стигне до въвеждане на ЕМАНЕ. Необходимо е да се проведе и стрес-тест. Това ще стане, когато се направи всеобхватната оценка в рамките на МНЕ. Трябва да се подчертае, че се постига успех но за тази цел трябва да бъдат проведени някои болезнени реформи. Попитахте ме какъв ще, е, каква ще е наградата за Ирландия. Това ще е по-високия растеж, по-малката безработица, по-голяма свобода. Страната си върна своето достоинство, това е така, но а, това а, постигнато, постигнатото ще бъде затвърдено само когато се стигне до по-голям растеж и повече активно, активност в економиката. Следващия оратор. Ирландия, разбира се, може да се дава като пример за постигнат успех и само ирландския народ си знае с на каква цена беше постигнато това. Говори се за държавни е, облигации, за държавни активи. Каква ще е новата роля на институциите? Относно ем, паричната политика, някои колеги също зададоха въпроси в е, тази насока, но относно въпросите за макроекономическите условия и за ем, надзорната роля на органите. Има няколко надзорни органи в тази връзка. Трябва да спомена и ем, Европейският съвет по системен е, риск. Ние сме давали а, е, препоръки и преди, в някои случаи те са взимани предвид, но в други случаи са а, отхвърляни на страна. Необходимо е, е да се вземе предвид макронадзорния макронадзорната роля на е, ЕЦБ и макропруденциалния надзор. Как можем да сме сигурни, че вие ще вземете предвид това, което трябва да се направи, когато, кажем, трябва да бъдат предприяти спешни мерки? Това е много важен въпрос Управителният съвет се занима с него. Не знам дали вече е било обявено, но органите, които отговарят за макро и микропруденциалния надзор, ще си сътрудничат в рамките на ЕМН. От друга страна, в областта на пруденциалния надзор се предвижат синергии и двете страни могат да работят съвместно по определени проблеми, когато ам, има ам, нужда. Управителният съвет се занимава с доста сложни проблеми понякога и разбира се ще даде своя принос, но това няма да стане до края на годината. Вие предлагате да се упражнява макропруденциален надзор съвместно с микропруденциален надзор, без да се повлияват един друг, но а, да работят съвместно, като а, обменят информация за това какво се случва на място. Благодаря. Фабрицио не е тук. Астрид Люринг от името на НП. Мерси, президент. Благодаря, госпожо председател. А, господин председател на Европейската централна банка, ние по-настоящем правим преглед на Европейската система за надзор и в тази връзка е, някои колеги е, твърдят, че по-настоящем Европейска Централна банка притежава твърде много съсредоточени правомощия. И дори нейният председател. И институционалните гаранции, които са факт, някак не убеждават тези колеги. И вие, господин председател на ЕЦБ, как бихте аргументирали своя отговор? Смятате ли, че фактите ще опровергаят тези критици и че в частност, е, е, е, една съответна на обстоятелствата управленска политика би, би могла да разсее тези възражения. Благодаря. не Европейска централна банка поиска тези правомощия. Всъщност вие, законодателите, Европейският парламент и съветът, са приели, че е, всички тези правомощия, съответно надзорните правомощия, следва да бъдат придадени на ЕЦБ. Нашият отговор би могъл да бъде един единствен, такъв е бил и до сега, а именно да е, направим по-строги е, стандартите на прозрачност и отчетност е, от наша страна пред Европейския парламент е, и, и, и всички останали заинтересовани страни, съветът също. Ние изцяло възприемаме насоките на Европейския парламент. Единственият начин да отговорим на евентуалната критика е да възприемем по-висока степен на, на отчетност, на управленска отговорност, от обичайната в областта на паричната политика. И това е основната цел на междуинституционалното споразумение, което действа между банката и парламент. Етапен, е, е, трябва да кажа, е този документ. И аз е, дължа благодарност за него на, на, на парламента и, и на вашата комисия по економическата политика и на вас лично, госпожо председател на тази комисия. Няма не, не, не, нямаше микрофон включен. Да, благодаря ви. А, Алде, Рамон Тремоза. Благодаря. Господин Драги, два съвсем кратки въпроса. Смятате ли, че е съвместимо с началата на Банковия съюз една държава членка да има правото на вето. Е, е, и да, извинявайте, наложи се да повтори ораторът, е, извинявайки се за английския си акцент. Та, може ли една държава членка при това положение да има вето? И втория въпрос е за всеобхватната оценка от страна на ЕЦБ. Е, и има неизвестност, неопределеност. Е, е, важни параметри все още не са известни. Примерно, третирането на държавния дълг, големината на изпитанията за якост, е, оценката на активите. Разбира се, е, предвид, че е, са ви дадени само 5 минути за да отговорите на всеки въпрос, не бихте могли да навлезете в подробности, но, но, но кога може да се отговори на тези въпроси? Най-вече за третирането на държавния дълг и мащабите на теста за якост. А за чие вето ставаше въпрос, моля да поточните, да уточните? Както изглежда, е, при новите е, условия, в новата уредба за преобразуване или реорганизация на изпадналите състоятелност банки, определени държави членки биха искали да си запазят правото на вето срещу съответните решения. Не, а не, аз не знам е, за такива тежнения. Може би сте прав, но аз не знам. Просто не знам, наистина. Но, но ако наистина е така, ако някои държави членки биха могли да упражнят вето. Не, не, вижте, според мен това не би било особено уместно да се упражни вето върху обявяването на една банка за, така се каже, нежизнеспособна, не е особено смислено. Въпросът за ветото може да възникне, когато и в случай, че е, средствата на единия механизъм за стабилност биха могли да се приложат за е, рефинансиране на определена банка. По сега действащия механизъм за, за стабилност всеки има право да упражни ветото си но по новия механизъм е, е, за надзора и, и е, реорганизацията, според мен няма предвидено вето. Сега, за известната несигурност, която споменахте, да, прав сте, но, но, но едва започваме. Възнамеряваме да излезем с известие за параметрите на изпитанията за якост е, и и колкото по-скоро излезем с това известие, е, толкова по-добре е за, за всички заинтересовани, за банковите регулатори. И разбира се, е, не бива да забравяме, че макар и крайните резултати на, от тези изпитания е, да бъдат обявени през септември-октомври до година, ако междувременно бъдат взети някакви мерки, било то за рекапитализиране или провизиране на някои банки, тъй като междувременно е констатирано, че те е, не са достатъчно капитализирани, и особено за е, регистрираните на фондовите борси банки, би било немислимо, разбира се, да се изчака до октомври-ноември 2014 година, когато ще излязат резултатите. Ако корективните действия трябва да бъдат предприяти, особено, както казах, е, за регистриране на борсата е, банки, това трябва да бъде <clears throat> незабавно направено достояние на пазарите. И така, ние ще ускорим е, е връзките, съобщенията, колкото се може повече. Окончателните резултати наистина ще се публикуват през октомври 2014 година, но също така, казах, в някои случаи не е ясно какво ще констатираме, но, но, но, но правилата на пазара ще наложат незабавното публикуване на информацията, ако тя е неблагоприятна и предполага корективни действия. Благодаря. Благодаря, господин Балдини, социалисти и демократи. Сеньор президенте, io le faccio la prima domanda, essendo un nuovo parlamentare dal primo Благодаря. vengo dalla Croazia. Eh... Аз съм отскоро член на Европейския парламент от месец юли от, от Харватия съм представител. Твърде често. Quest'anno abbiamo potuto dare degli esempi della Banca Centrale Europea del lavoro positivo. Eh, mi congratulo con lei твърде, твърде често на нас не се налага все още да, да, да убеждаваме нашето обществено мнение в ползата от Европа и, и един от примерите, които прида, привеждаме винаги е, е ролята на Европейска Централна банка и то с основание. Та, та, аз бих искал да, да ви поздравя за това, господин Драги. Сега, ако вземем много положителния пример на Ирландия, И, и ако приемем, че изхода от економическата криза е далеч по-лек за по-малките страни, с по-малка економика, относително, става въпрос за големите економики в Южна Европа, и имайки предвид а, нашият така, регионален опит, а, в нашия регион 6 страни отчитат растеж тази година. Никой от тях обаче не членува в Европейския съюз. Освен това имаме Словения и Харватия, държави членки, които изпитват сериозни проблеми за банковата система в Словения, е, в економически проблеми от общ характер. Четири три месечия вече в Харватия спад на БВП, Нали, две сякаш по-развити страни от нашия регион, но, но под ударите на тежка криза. Те бихте могли, вероятно, да кажете няколко думи. Дали споделяте моята оценка, впрочем, дали споделяте и моя предпазлив оптимизъм, че такива страни, малки като Ирландия, биха могли да тръгнат по нейния път. Да, предпазлив оптимизъм, наистина, на основата на, на ирландския, примерно, не само на него. Защо не и, да, и, и на португалския, и на испанския. Испания е далеч по-голяма страна. Предвид значителния напредък, постигнат от всички тези страни. Просто да видим какво беше положението преди 12-18 месеца Нали? За да се убедим, че междувременно са настъпали драматични положителни промени. Гърция също, прочем, е положителен пример. И оставаме с впечатлението, че независимо от мащабите на економиката, ако се провежда правилна политика, то и, то и кризата може да бъде преодоляна да, е, е, реката, образно казано, която трябва да бъде прикосена е буйна, но е, въоръжени с достатъчно смелост и, и решимост, тези економики могат да се справят. Но, но казвам, решително трябва да се коригират слабостите, довели до економическите диспропорции. Благодаря. Така май е, се изчерпа списъка на записалите се за изказване. Имаме още няколко минути. Ако, ако някой гори от нетърпение, да, верно, знаех си, че мога да разчитам на вас. Имам още един въпрос към господин председателя. Стрес тестовете, които споменахте, е Имам един специфичен въпрос. Базелския комитет не беше в състояние да внесе баланс в държавните облигации. Какво ще направи обаче ЕЦБ? Как ще се справи ЕЦБ с този проблем, свързан с внасянето на баланс в държавните облигации? Ем правителствата са изправени пред редица промени. Една от тях е свързана с разделянето на някои от дейностите на банките. There are, there are two different issues. Да, тук въпросите са два и, и различни. Единият е ам, оценката на държавните облигации по присъщ риск и диференцирането на рисковите тегла в зависимост от емисията, от, от типа държавна облигация. И това е въпрос, който трябва да бъде обсъден общо в рамките на Базелския комитет. Тъй като, да, европейските облигации могат да бъдат третирани различно от американските или британските или японските и в световен мащаб. Тъй като в противен случай банките от еврозоната биха попаднали в неизгодно конкурентно положение спрямо американски, британски, японски банки. Така че рисковите тегла на държавните облигации е въпрос, който трябва да се обсъди на световно ниво е, в Базел. От това обаче не следва, че държавните облигации не бива да бъдат обхванати в изпитанията за якост. Е, в този случай държавната облигация е актив, какъвто всеки друг, притежаван от банкът. И следователно трябва да бъде подложен на изпитанията, съгласно е, правилата, е, които ще бъдат разработени от Европейския банков орган. Така че двете неща са различни от една страна говорим за специфичното рисково тегло на различни активи, в случая държавни облигации, и други е въпросът за това как функционират определени облигационни емисии, притежавани от дадена банка в еврозоната, при условията на изпитанията за якост. Благодаря. Още имаме време за някой друг въпрос. Благодаря, госпожо председател. Господин Драги, е, съвместният документ, издаден от Европейската Централна банка и от Европейската комисия относно достъпа до финансиране за е, малките и средните предприятия, обрисува една не особено окружаваща картина. Възнамерявате ли нов кръг на дългосрочното рефинансиране да започнете и, и, и какви биха били последиците за малките и средните предприятия? Вижте, по-настоящем банките фактически погасяват рефинансирането, което им бе отпуснато. И следователно трябва да се седем въпроса, след като могат да върнат предоставения ресурс, защо да не кредитират МСП? И причините за това са всъщност три. Биха могли. Липсата на, на ресурс, но този въпрос го, го решихме сякаш преди две години с дългосрочното финансиране и сега банките го връщат. Така че, така на пръв поглед, няма основание да се смята, че банките не разполагат с кредитен ресурс и поради това, видите ли, не кредитират МСП. Към това трябва да добавя, че облигационните емисии на банките също са е, източник на ресурси, те са факт. И също, както казах по-рано, дори в неосновните страни обемът на депозитите нарасна значително през последната година. Така че пари за отпускане на кредити има. Поне нали, не изглежда, поне по настоящен това да е главният проблем. Втори възможен проблем е липсата на капитал. И ще установим е, съвсем скоро, като е, е, оценим качеството на активите. Но не бива да забравяме, че между 2008 и днешен ден, 8-9, края на 12-та година, ако не греша, повече от половин трилион евро бяха наляти под формата на капитал в банките. Горе-долу половината от тази сума бе държавна и половината частна. И, и доста още банкови институции продължават да набират капитал през последното полугодие, което е добре, определено е добре. И значи не можем да кажем, че липсва капитала. Между другото, тук става въпрос за осреднени стойности. Нали, да си даваме сметка, че имаме хиляди банки и а, реалността да е твърде различна, в зависимост от това дали банката е голяма или малка. Така че а, тези осреднени стойности, докато не бъдат дезагрегирани, не можем да отговорим категорично на въпроса. Липсата на капитал може да бъде препятствие за определени категории банки, което да не личи в, в агрегираните е, показатели. Трета причина обаче е неохотата да се поема риск. Значи банките не кредитират, защото се опасяват, че клиентите им няма да погасят задълженията си. А, е, защо? Защото тези пък клиенти от реалния сектор няма на кого да продават продукцията си. И прочем, нека ви напомня, че това бе първата причина в изследването на мнението, което проведохме сред МСП. Там ги питахме кое е главната пречка за вашия бизнес. Отговорът беше липсата на клиенти, липсата на пазар. И едва на второ място се посочва липсата на кредит. Нали, нещата са се подобрили междувременно ще видим, че е, е, кредита като лагов индикатор на е, бъдещия растеж ще, ще, се, ще се прояви. И неохотата на банките ще, ще, ще отслабне. председателката ме, ме моли вече да приключвам с този отговор. Казва тя, да, просто за да мога да дам думата на още една колега. Силви, е, благодаря ви, Шаран. Благодаря, господин председател, е, че приемате още един въпрос, този път моя. Е, вие твърде убедително днес отговорихте на въпросите, свързани с съдбата на, на еврото и изхода, евентуален на някои държави членки от него. А, аз съм особено загрижена за доверието и за пропаста, която се дълбае между севера и юга, независимо от всички ваши усилия. Какво като институция, все пак, вие, ние всички бихме могли да направим, за да спрем е, да се е, задълбочава тази пропаст. Между другото, аз смятам, че това напълно се вписва във вашия мандат. Става дума за доверието. Вие трябва да поддържате доверието и ако няма доверие между различните участници в системата, е, мерките, които се вземат, не биха постигнали очаквания ефект. Това е много, много важен въпрос. Доверието е, е в основата на всеки напредък, който бихме могли да постигнем е, в економическото и финансовото управление на европейско равнище. И нека да се запитаме, как така изчезна доверието? Доверието се стопи, тъй като е, хората осъзнаха, че или правилата не се спазват, фискалната, финансовата дисциплина в рамките на пакта за стабилност и растеж фактически бе зарязана е, към, към 2000-та година. Или защото <clears throat> хората оставаха с впечатлението, че не се предприемат структурни реформи, с изключение на една-две страни. Така че най-добрият начин да се върне доверието е да се спазват договорените правила, да се споделя суверенитета, да се осъзнае, че економическата политика на една страна влияе върху економическата политика на други. Нали, онова, което подронва доверието, е безразличието към другите, когато една държава членка формира своята политика. Пренебрегването на последиците от една национална политика за всички останали, именно това подронва доверието. И най-сетне трябва да се води правилна политика, тъй, защото държавите да могат да се справят сами. Нали, ние, не, ние не веднъж сме го казвали. Не може да имаме съюз, който се състои от постоянни кредитори от едната страна и постоянни длъжници от другата страна. Поне веднъж живота си всяка, всяка страна трябва да излезе на вноска, така да се каже. Е, е, ето така ще се върне доверието. Благодаря. А, това беше кратичко, значи мога да дам думата на още една колега, Перваш Берес. Благодаря, госпожо председател. Господин председател на ЕЦВ, вие немалко свършихте. Държавните правителствени ръководители, министр на финансите, Европейския парламент от началото на мандата имаше сериозна мобилизация за възстановяване стабилността на пазара. Но, но все остава една критична бележка за финансирането на, на реалната економика. Вие току-що засегнахте въпроса за МСП. И конкретно комисарят Барние излезе с документ за бъдещото дългосрочно финансиране на дългосрочните инвестиции. В, в Германия има съответна такава институция която смята, че повече от 75 милиарда евро годишно ще трябва да отидат за капиталовложения. И как ще се вържат тия двете неща? Какъв би могъл да бъде приноса на паричната политика за дългосрочното финансиране на економиката? А, имайки предвид, че поне според мен на много от приетите актове а, а, имат а, по-скоро обратен ефект. Значи, най-големият принос на паричната политика в това отношение е да следва главната задача, а именно ценовата стабилност. И както казах, в двете насоки, и надолу, и нагоре. По-настоящем инфлационният темп клони към 2 и по-малко процента и вече доста дълго. Тоест имаме нисходящ риск. И, аз, и, и, и, и както казахме, ние излязохме с изпреварващи насоки, заявявайки намерението си да поддържаме сравнително ниски ликвени проценти. През ноември е, е, изпълнявайки ангажиментите си, допълнително намалихме ликвените проценти и ще продължим да, да наблюдаваме. Ние добре си даваме сметка е, за риска, който поражда твърде ниския темп на инфлация. И сме готови да се намесим. Но и това е най-големият принос, който ние от страна на паричната политика бихме могли да дадем за економиката като цяло. Благодаря. Благодаря, казва председателката. С това приключваме тази част от нашето заседание. Знам, господин Драги, че следващия път, когато и поканим, няма да закъснеете, а, а, а и, и скоро ще, ще, ще... А, 3 март, казвате. Така, на 3 марш ще, ще очакваме с нетърпение. Значи колегите да си го запишат. Вернер? Позволете ми в присъствието на председателя да кажа нещо а, по процедурата. В пленарна а, зала, в пленарна зала обсъдихме а, годишния отчет на ЕЦБ за 2012 година и залата беше почти празна. За това моля, обърнете се към господин Шулц да направи ем, така, че в същото време да няма някакви тристранни разговори, ем, срещи на бюрото, председателски съвет или така нататък, за да може повече хора да дойдат на такъв вид обсъждане. Да, аз вече имах разговор с председателя на парламента Шулц. Доста проблеми миналата седмица и наистина отчасти, поради това, че много тристранни разговори, така наречени триалози, е, течаха успоредно. Е, е, и общо взето се поставя под въпрос самото приемане на директивата за. Нека да ви припомня, че във вторник имаше програма до 11.30 и след това се започва с гласуването. 55 минути преди предвидения край дискусията беше прекратена и заседанието беше обявено за закрито. Това е, е катастрофално. Сега е, не можем тук да водим разисквания за организацията на работата в пленарната зала. Имаме си друга работа тук. Въпросът определено може да бъде повдигнат на заседание на координаторите. Сега трябва да предам председателската е, е, палка. Е, на Пабло, който ще води работата на, на комисията до края на днешното заседание, пък и да пуснем председателя на ЕЦБ да си ходи. Continuamos con el orden del día, punto 5 de la... Така, да продължим, колеги, по дневен ред. Пета точка от дневния ред. Експозе представяне на проекто докладите по европейския семестър, проекто доклада. Филип Дебакер е наш докладчик и му давам веднага думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Неведнъж е, сме се срещали, за да говорим за това на къде вървят е, препоръките и самия европейски семестър. Много дебати сме провеждали в миналото, така че аз се опитах този път доклада да бъде кратък, сбит, е, прозрачен и да може, колкото може повече от политическите групи да се включат. От самото начало а, исках а, този доклад да представлява широкото мнозинство в Европейския парламент, или поне така се надявам. Какви са темите, които обсъждаме? Стремим се да спазваме структурата, а, която използва и Европейската комисия, за да има пряко съответствие а, между това, което го казва комисията в нейния обзор и какво а, според Европейския парламент трябва да се каже. И така, на първо място смятам, че е необходимо да отбележим, че днес а, и ставаме свидетели на възстановяване на европейската економика, макар че доста крехко. Остават редица проблеми и задачи, например реализация на структурните реформи, но и а, натрупаната задължалост а, продължава да тежи. Има много програми за извеждане от а, това положение. Те едва сега започват да дават плод и за това трябва да се следят а, внимателно. А, за принципите на солидарност и, и условност а, господин Драги също говори ние разбира се ги прилагаме а, като стъпки към изграждането на банковия съюз, където все още виждаме няколко неща, които липсват и сме ги отбелязали. И така а, спираме се на тези три или четири основни градивни, градивни блока, а, структурната реформа, опростяване на условията за кредитиране, специално за малките и средни предприятия, за опростяване на, на данъчната система, вътрешният трудов пазар, който трябва да насърчава мобилността в Европейския съюз и всичко за да стигнем до там, че постепенно да намалим вътрешните дисбаланси, на които ставаме свидетели днес в европейската економика. Отбелязали сме няколко неща по отношение на съкрещаването на дълга, не само на държавния, но и на частния сектор, защото те се отразяват пряко на економическия растеж и трябва да се прилагат определени мерки. А, също така говорим за е, отклоняването от данъчно облагане, за засилването на отчетността и а, това са въпроси, които отдавна се обсъждат, отразили сме ги и ние. Но още на първите съседания, заедно с докладчиците в Сянка, се разбрахме да имаме подробен анекс. А, така че основни въпроси да бъдат включени в основната част на текста, да могат а, нещата да бъдат сбити. Разбира се, имаме готовност да отразим и вашите пълнотачни бележки. Благодаря. Благодаря ви, господин Бекер. Като докладчик в сянка а, за НП, аз самия искам да подчертая, че вие се справихте чудесно като докладчик. За което ви благодаря, господин Дебакер. Трябва да обърнем внимание на приоритетите, с които ще трябва да се заемем през едните няколко месеца. Вие сам изтъкнахте, че трябва да подчертаем, че най-сетне виждаме светлина в края на тунела. Има и, според мен, положителни знаци, които ни карат да проявяваме малко оптимизъм, като говорим за до година. Но е, има и въпросителни, които поставя економическата ситуация. Какво имам предвид? Много ще е важно а, малките и средни предприятия да играят ролята, за които са призвани. За тази цел те ще трябва да имат достъп до кредит. При еднакви условия а, в а, еврозоната. Те да се финансират а, в зависимост от тяхната потребност от, при, от привлечени средства, от кредит, а не според това къде се намират. Спираме се само на това, което според нас е особено важно, защото това пък ще се отрази на начина по който ще се прилагат мерките, които вече са предложени какво ще направи Европейска централна банка, да засили кредитирането към малките и средни предприятия. Има вече направени а, предложения. И аз а, смятам, че трябва да се работи по-активно. Друг момент е борбата за намаляване на безработицата и по-специално на младежката това отношение трябва да направим така, че средствата, предназначени за борба с младежката безработица, трябва да стигнат до държавите членки е, най-кратки срокове. Те са много очаквани и не бива да се бавим. А Европейската комисия, разбира се, и другите институции трябва да а, на, на, изготвят своите планове, в които да разпишат решенията на този проблем. И а, предвид на възможност, важността, смятаме, че борбата с младежката безработица трябва да е а, е, висок приоритет. ще се засили координацията а, на економическите планове държавите членки в стремежа да намерим един нов баланс. И така струва ми се, че е, важното за мен като докладчик Сянка беше това. Сега ще дам думата на Янук, колегата, който е, е докладчик Сянка от групата на социалистите. Благодаря, ще се опитам да бъда верен на, на мислите на моята колега, Прочим, чийто подготвен текст само ще прочета. Госпожа Подимата казва, че по доклада може да се дискутира е, докладът на Европейския парламент е, следва да съдържа ясни послания на парламента, не сме удовлетворени нито от демократичната легитимност, нито от самите насоки. Независимо от усилията положени от докладчика и позитивните послания, които понякога са насочени в правилната посока, този доклад не отразява чисто и просто и категорично желанието, волята на парламента за повече демократичност, повече е, е, е демократичен контрол и най-вече е, бюджетна политика, която да благоприятства растежа трябва да се търси съгласувано с целите на Европа 2020 и в рамките на европейския семестър трябва да се повиши ролята на Европейския парламент. Програмите за реформа следва да е, се основават на насоките за конвергенция, И докладчицата е крайно, крайно скептична по отношение на така наречения договорен механизъм. Твърди тя, че е, не е необходима оценка екстпост за контролиране и усъвършенстване на препоръките на, на комисията. Нали? Става въпрос за ролята на, на тройката, което, впрочем, също е, е гласувано по доклада Ферейра. Що се отнася до економическата политика, е, нали, е, бюджетната политика, която да благоприятства растежа, е, трябва да се превърне в реалност. Пакт хармонизация с Европа 2020, да се сложи край на, на двойния аршин, да се сложи край на отказа от основни ценности на Европейския съюз, когато дадени държави членки се натъкват на тежки економически проблеми. Е, програмата на реформа, е, за реформи следва да се основава на принципите на социалната справедливост. Европейският съюз преди всичко трябва да се постарае за справедливото и, равномерно разпределение на цялото бреме на реформата е, и, и данъчната политика е средство за това. необходимо е, разбира се, да се преследва избягването на данъци, трябва да бъдат определени, измерими, осезаеми мерки, за това и те да бъдат част от обзора по семестъра и за нуждите на Европа 2020. И в тази връзка се споменават и данъч, данъчните обежища. Тук тук прескачам, защото нещо не мога да схвана. Е, необходимо е забавене на темповете на бюджетна консолидация, за да се даде свобода на е, обществените капиталовложения. Е, и разбира се, капиталовложенията в технологиите с екологосъобразен характер и против последиците от изменението на климата биха могли да бъдат вектор на растежа. Ето, ето това общо взето ни казва Ани Подимата. Благодаря. Не виждам никой от името на зелените. Минаваме нататък. Екаре. Господин Епинг е докладчик сянка. Господин Стайчек, доколкото разбирам, го замества. Да, господин Епинг трябваше да остане в Штатите и ме помоли да прочета няколко от неговите бележки. Като гледам тук списъка, виждам, че тези 8-9 бележки могат да се групират на две. В първата част господин Епинг е напълно с, съгласен с линията, която следва докладчика. Първо той иска да благодари на докладчика за градивния подход към доклада, който се основава на търсене на общи, а не на различни виждания. А, после, във втората си част, той смята, че господин Дебакър отбелязва, че кризата не е свършила и е важно да се продължи с фискална коли... а, консолидация и структурни реформи, които подпомагат растежа. Трябва да се засилят инвестициите в научно-изследователската дейност, иновациите и образованието. Смятаме, че трябва да се разширят социалните системи и да се увеличи ефективността на, публичните, на публичната администрация да се засили подкрепата на малките и средни предприятия а, да се спомогне, а, защото чрез тях можем наистина да излезем от а, економиката, да имаме една конкурентоспособна а, економика след кризата. И в общи е, линии, в тази част от коментарите си господин Епинг подкрепя господин Дебакър. От друга страна не сме съгласни че подпомагането на някои държави членки трябва да а, е, следва а, е, общата, общностната рамка. Не смятаме, че този вид подпомагане е удачен изход, когато има толкова въпроси с довършването на вече започнати проекти и те трябва да се е, завършат преди да се работи по-нататък към задълбочаването и разширяването на Съюза. Господин Епинг също подчертава, че Европейският семестър е техническо средство за бюджетна координация, а не е политически списък с желания. Всякакви такива политически желания трябва да намерят място в друг тип документ. Благодаря, господин Страджек от Гуе няма никой в залата, не виждам. Така давам думата на желаящите. Госпожа Люлинг иска думата. Искате ли я още? Благодаря. Е, е, е, Запознах се с проекта за резолюция. тонът като цяло е, аз го добрявам. Формулировките обаче ми се струват доста неясни. Имаше неща, които аз не можах да разбера и затова имам въпроси. Намаляване на цените. Какви цени? Какви по-низки цени? Ако може производителността да отговаря на нивото на заплащане, това означава, че няма да се намалят цените. Не знам дали това го има в Белгия, но все пак има автоматична индексация за стандарта на живот. И как се отразява това? Що се отнася до производителността, казва се, че економиката трябва да повиши своята конкурентоспособност. Няма лошо, никой не е против това. Пише, че трябва да се намали задлъжността. Точка 7 че поздравяваме органите на тези държави членки, които успешно приложиха системи за, а, за корекции. Кои точно държави членки поздравявате? Това ме интересува. Аз съм от държава, където години наред ни отправят едни и същи препоръки. Това означава, те се спазват, обаче нищо не проистича от това. Някак си препоръките на комисията се затрупват в бумаги и сама, нито правителството много го е грижа, нито пък самата комисия. Ние припомняме, поставяме на вниманието различни въпроси. Тук пише също да се намалят данъците и социалните осигуровки. Знаете, че в някои системи има проблем с недофинансирането. В моята държава не знам дали е възможно да се намалят социалните осигуровки. Не знам как може да стане такова нещо според нас даже е необходимо да ги увеличим, за да може да финансираме изплащането на пенсиите. Точка 13. Напълно съм съгласна с вас. Добре сте го формулирали. Но в 15-та точка говорите за данъчната тежест и че облагането на труда трябва да се прехвърли. Вместо да се облага труда, да се облага потреблението. Какво искате да кажете? Да се вдигнат ставките за ДДС ли? Освен това казвате, че е важно да се изгради вътрешен пазар на труда и да се и модерна политика на миграция. Тук думата модерна не ми харесва. Това може да означава ко... какви ли не неща. Какво имате предвид, като говорите за модерна миграционна политика? Какви са критериите ви? Точка 28. Тревожите се само две държави са постигнали поставените цели. Кои са тези две държави? И последно, точка 29. Вие пишете, че Европейският семестър не бива да застрашава прерогативите на Европейския парламент и националните парламенти. Подчертава се факта, че трябва да има ясно разделение между европейските и националните правомощия. Но ако казвате, че не може да направите на практика нищо, и ако години наред една държава не спазва предпоръките на европейския семестър, Еми тогава държавите членки, ако оставят тази редакция на текста, ще си направят изода, че могат да си правят каквото искат. Могат да продължават да не спазват тези препоръки и нищо няма да им се случи. Така стоят нещата, поне у нас, когато парламента прави анализ на препоръките в парламентарните комисии, вика министър, казва му се, не спазвате препоръките, години наред ви препоръчваме едно и също. И а, защо така три години подред а, са една и същи препоръките, явно вие не ги спазвате. Смятам, че тук трябва да сме по-конкретни хората не могат да си а, вадат а, извода, че могат да си а, а, обръщат гръба, когато европейския семестър им отправя някакви препоръки. Благодаря. Сега председателя на комисията по заедостта накрая получава дума, думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз е, бих искала да се обърна към председателя на комисията. Имаме връзки с комисията по економическите прешни въпроси. Имаме а, нашите идеи, които сме ви предложили. Сега за този доклад искам да кажа четири неща. Първо да поздравя докладчика по а, параграф 30, който според мен е особено важен за начините по които Европейския парламент, както и националните парламенти участват в целия процес. Ако искаме това послание обаче да намери място по убедителен начин, трябва да засилим изразните средства. говорим за един, единната система за преобразуване на банките, а, ако нещата останат така, а, нещата може да се влушат. Трябва да се отчетат рисковите дейности. По точка 21. Изпърва годишния обзор на растежа. Тук нещата са доста а, лишени от подробности. А, няма достатъчно информация. Има ги тези неща в самия обзор, просто вие не ги отчитате. Как да протече този дебат? Не представлява интерес за много хора. Не знам как ще печелите битки, като променете нещата толкова бързо. Има от името на парламента изготвено становище, което се казва, че на този етап, предвид на състоянието на еврозоната и изобщо на европейската економика, този годишен обзар на растежа е особено важен. Законодателя в тази област е и парламента, и това се разбрахме много отдавна. И затова ние трябва да приемаме годишния обзор за растежа като важен инструмент и прословутите а, приложения към обзора. А ние самите настоявахме там а, подробно да се разпише какви препоръки трябва да се отправят към държавите членки. Ако това е объркващо, аз съжалявам. Съжалявам много, че няма приложения за да може позицията на Европейския парламент да се очертае съвсем конкретно, когато става въпрос за конкретен годишен обзор на растежа. На следващо място моите бележки се отнасят към баланса, който намираме в текста по отнош... между структурните реформи и изискванията на економиките. Малко бързо говоря, знам, но оставам с впечатление, че а, частните инвестиции не са посочени в текста на годишния обзор на растежа от Европейската комисия, но и тук не ги виждаме ясно описани. Получихме доклад от Германски изследователски институт за нивата на инвестициите на публичния сектор в Германия. Такъв имаме и за Франция. И там също се говори необходимостта от структурни реформи структурни реформи и инвестиции. Е, тези неща обаче не непременно са в причинно-следствена връзка. Е, трябва да се види къде нещата са недостатъчно добре и да се поправят. Сега за фискалните препоръки. Знаем, че Европейската комисия ги прави много предпазливо. Търси се а, баланс между облагането на труда, на капитала, зелените данъчни задължения. Аз съм на друго мнение, не като на госпожа Люлинг и едва ли това ви е, изненадва преминаването от облагането на труда към ДДС няма да е желателно. Този въпрос трябва да се поставя и обсъжда на европейско ниво за облагането на труда. Не може просто да се прехвърли данъчното бреме в посока на облагане на потреблението, защото това влияе на а, системата на разпределение и преразпределение. Трябва да се помисли за зеленото данъчно облагане. Трябва да се учитат случаите, когато имаме особено затруднено социално положение. Що се отнася до данъчните измами и за а, това, че се заобикаля задължението за плащане на данъци, нямам проблем с текстовете. Тук пише е, за анексите, в които трябва да се посочат изискванията за инвестициите. За баланса. Две години вече говорим и пак се излиза този въпрос. Има неща, които не се отчитат от МВФ когато говорим за мерките за излизане от а, економиката, от економическите здравения чрез економии. Ден след ден минава и Европейската комисия отказва да, да се получи от тези препоръки. Благодаря, госпожа Берес. докладчика. Благодаря, Фили. Благодаря на всички, които направиха коментари по доклада. Съвсем накратко ще се спра на някои от темите, които бяха засегнати госпожа Подимата и демократичната легитимност и другите аспекти можем да ги обсъдим допълнително и да усъвършенстваме формулировките. Можем да работим по тази тема и в бъдеще. Друга тема, която искам да засегна. Виждате, че от различни политически групи бяха изказани участи разнопосочни мнения, но участи мнения, които водят до едно и също. Политическите институции трябва малко да упражнят натиск върху държавите членки, така че те да се придържат към мерките, свързани с постигане на данъчна консолидация, темите за нововведенията, инвестициите, те също са важни. Доклада се опитва да отстрани разликите, които съществуват между различните политически групи. Държавите членки не са се придържали изцяло към препоръките на Европейския съюз. Ако искаме Европейският и семестър да отбележи успех, тази идея трябва да бъде подета и от държавите членки. Препоръките трябва да бъдат прияти в съвета. Добре, приемат се, но след това всеки се връща в вкъщи и казва, ами това е което трябва да направим, а не което искаме да направим. Да, обаче всички държави членки а, са а, приели а, двупакета, шесто пакета и така нататък, други законодателни а, пакети, към които трябва да се придържат. Всичко това е включено в доклада госпожа Люлинг и това, което тя каза, също ще бъде отразено в доклада по член 2. Там се казва, че е необходимо да се засили конкурентоспособността и основното послание е следното. Ако разходите по положения труд се увеличават, това може да се отрази на производителността и оттам да се изгуби конкурентоспособността. Виждате, че единия проблем води до други проблеми. Това е отразено в член 2. В член 7, да, има някои държави членки, които нормализираха нивата на кредитиране на пазарите си, положиха усилия има някои специфични особености, свързани с тези държави членки. За този въпрос занимаха някои от докладчиците в Сянка. Ние обаче ем, направихме една по-обща формулировка, защото могат да бъдат обхванати и други държави членки. По член 28 има и други държави членки, които се намират от другата страна. Те се справят много добре и а, се придържат в рамките на пакета за стабилност и в рамките на 6 пакета. А, такива страни са, например, Естония и други. Uh, и Латвия, е другата страна, по член 15 имаше въпрос, свързан с упростяването на данъчната система и промяната, която трябва да проистече от там. Ако погледнете нещата в един по-широк спектър и се разграничим от разходите за положен труд. Това не са единствените разходи. Искам да кажа господа, на господа Переш, че тази промяна трябва да излезе извън рамките на потреблението. Добре да има да има мерки, които да внасят баланс в цялостната система. Госпожа Люлинг подчертай нещо друго. Разбира се, с устаряването на населението ще възникнат въпросите как ще се финансират пенсиите на, на пенсионерите. Трябва да се даде възможност на повече хора да участват в економиката да се включат в трудовия пазар. Необходимо да се проведе дискусия свързана с това как ще функционира данъчната система. Относно другите два въпроса, които бяха споменати от госпожа Берес. Защо не сме взели предвид приложението? По две причини – първо, това е политически въпрос и на следващо място. Ако искаме да го направим, искам, искаме да подходим по сериозен начин. Европейската комисия разполага с различни анализи, предоставен от различните държави и членки и ако искаме да повторим това упражнение, ние трябва да се подготвим е, и то много сериозно. Няма да позволя е, да се прикачи е, анекс който обхваща данни от различни държави членки. Не от това имаме нужда. Смятам, че няма политическо мнозинство, за да се предприеме такава стъпка в момента. Необходимо е да се съберем с докладите в сянка и да видим дали ще проведем дискусия за приложението, дали то е необходимо. Но е, зелените казват никакво приложение, никаква дискусия и в тази връзка ще е необходимо мнозинство по тази тема. За ваша близка група това е малко смущаващо, но такава е ситуация. С вашия докладчик в Сянка е необходимо да изясните този въпрос. Следващата дискусия е свързана, както казах в началото, е свързана с економическите аспекти, с мултипликаторите с, предприятите економи. Много накратко са споменати тези теми, но важното е да подчертаем мерките, свързани с повишаване на, конкурентоспособността, за насърчаване на предприемачеството, за постигане на по-висока растеж. Всички тези елементи са отразени в доклада. Очаквам и в бъдеще да провеждам конструктивни дискусии с вас. Се надявам доклада да бъде подкрепен от мнозинството. Докладът беше много по-обстоен от този, който е представен на комисията ЕКОН. Има още един доклад, той е приведен в съответствие с този. Има различни доклади, но те не, не трябва да вървят в различни посоки, да включат различни аспекти в себе си. Те трябва е, малко или много да са отправени в една и съща посока. Председателят срокът за изменения 9 януари. На 30 януари ще се обсъждат и измененията и гласуването в пленарна зала ще е през февруари. Благодаря на всички. Спираме за тази вечер до тук и утре ще продължим с дневния ни ред, като започнем с економическия диалог и размяна на мнение с Римантас Диус, министър на финансите на Литва, в 9 часа в същата зала. Така че приятна вечер. До утре.